Дами и господа, уважаеми колеги, Седем и 36 е. Нека да започнем. Искам да ви приветствам. С добре дошли на срещата на Комисията по външни работи и на нашия подкомитет по човешки права, Точка номер едно, приемане на дневния ред. Имате ли коментари? А ако нямате такива, то тогава дневния ред се приема. Преминаваме към точка номер 2. Няма съобщение от председателя. Затова преминаваме към точка номер 3 от дневния ред. Електронно гласуване на доклада по човешките права и демокрацията в света през 2016 година и политиката на Европейския съюз по въпроса докладчик госпожа Фустахаут Ровол. Желаете ли да се изкажете? Yeah. Ein Politiker möchte immer etwas sagen. Да, да, разбира се. Един политик винаги има какво да каже. И така, всъщност всичко вече е казано по този доклад, но не от мене. Затова предлагам да преминем направо към гласуване. Äh, Благодаря. Е, съжалявам, че не говори повече, защото аз чака си чакам е, картата за гласуване. Моят асистент ще я донесе. Но междувременно мога да кажа, че още двама колеги си чакат картите, господин Галер и госпожа Штетина и господин Штетина. So. So we then proceed. И сега продължаваме с гласуването. Компромис едно. За, против, въздържали се, приема се. Компромис две. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за. Извинете. Изменение 104. Заличаване. За. Против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 27 на 50 приема се. Е, е, не разполагаме ли с техника? Тук има проблем с е, машината за гласуване.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 въздържали се, приема се. 213 е, е, за, против, въздържали се. Ще проверим. 213, е, извинявайте, господин Корал. Начало на гласуването. Един колега отсъства. Край на гласуването. Отхвърля се. 25 на 18. За, против, въздържали се, отхвърля се. 232 за, против, въздържали се, приема се. Част 2 за, против, въздържали се, Отхвърля се, нали? Нека да проверим. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. За, против, въздържали се. На втора част на същия член. За, против, Въздържали се? Ще проверим отново. 234, втора част. Край на гласуването. Приема се. 235 за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да проверим. 2-3-5 отново. Начало на гласуването. Край на гласуването. Я, ясно е, че се приема. Компромис 19 за, против, въздържали се, приема се. 246, господин Пает, за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 20, за, против, въздържали се, приема се. 259 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 21 за, против, въздържали се, приема се. 282 за против, въздържали се, приема се за против, от, въздържали се 245 за против, въздържали се за против, въздържали се втора част 23 за, против, въздържали се, приема се. 296 за, против, въздържали се, приема, приема се. 298 е, за, против, въздържали се, да проверим 298. Начало на гласуването край на гласуването. Двадесет и две на двадесет и едно. Отхвърля се. 22, 21 плюс 2 отхвърля се. Две, девет, седем. Епидидеус за. Срещ, против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 24 за. Против въздържали се, приема се. 25 за, против, въздържали се, приема се. 305 за, против, въздържали се, приема се. Следващото отпада. 308 за, против, въздържали се, отхвърли се. 307 за, против, въздържали се, приема се. 309 за, против, въздържали се, отхвърля, отхвърля се 311 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 26 за, против, въздържали се, приема се. 316 заместник председател за, против, въздържали се, приема се. 317 за, против, въздържали се. 318 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 319 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 221 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 321 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 322 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 27 за, против, въздържали се, приема се. 28 за, против, въздържали се, приема се. 300 и 330 за, против, въздържали се, приема се. 332 за, против, въздържали се, приема се. 331 за, против, въздържали се, отхвърля се. 334 за, против, въздържали се, приема се. 337 на две части, част 1. Извинете. 335 корал за, против, въздържали се, отхвърля се. 337 за, против, Първа част. За, против, въздържали се, приема се. Втора част отпада, защото 334 беше прият. Три, три, осем. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 29 за, против, въздържали се, Приема се. 3, 4, 5 за, против, въздържали се, приема се. 3, 4, 7 за, против, въздържали се. Нека да проверим 3, 4, 7 начало на гласуването. Край на гласуването. Господин Кири приема се 3-4-8. Е, е, За, против, въздържали се, приема се 3-4-9. За, против, въздържали се, приема се 350. За, против, въздържали се, отхвърля се 3-5-1. За, против, въздържали се, приема се 353. За, против, въздържали се, приема се. Компромиса 30 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 37 за, против, въздържали се, отхвърля се. 38 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 31 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 32 за, против, въздържали се, приема се. Изменение е се 47 за, въздържали се, против, приема се. Изменение 47 е за, против, въздържали се, приема се. Компромис 33 за, против, въздържали се, приема се.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 Още един колега трябва да гласува. Край на гласуването. Приема се. Това беше 71, 73 за, против, въздържали се, приема се 72 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 36 за, против, въздържали се, приема се. 87 за, против, въздържали се. Нека да проверим електронно 87, начало на гласуването. Да. Всички са гласували, отхвърля се. Изменение първо. Няма гласуване. Изменение второ. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 3. За. Против, въздържали се, приема се. Номер 4. За. Въздържали се, против, приема се. Номер 5. За. Против, въздържали се, приема се. Номер 6. За. Против, въздържали се. Номер 7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 Трима души не са гласували още. Край на гласуването. 37 на 8. Дали включихме господин Щетина?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 26 за. Въздържали се. Приема се 27 за. Против. Въздържали се. Приема се 28 за. Против. 29. Въздържали се. Приема се 30 за. Против. Въздържали се. 31 за. 32 против, въздържали се и, 20, и 33 за, против, въздържали се, приема се. Може ли да гласуваме анблок 1, 5, 6, 7? Кой е за, против, въздържали се, приема се. И това беше. До тук само загрявахме. Нека сега да <clears throat> гласуваме цялата резолюция, проекто резолюция, как с измененията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 41 на 1. 43. Точка 2. Докладчика, моля. Няколко думи само. Уважаеми колеги, благодаря ви за подкрепата. Благодаря ви за това, че работихме заедно и аз подчертавам заедно. Заедно успяхме да направим един доклад, който е фокусиран и много ясно казва това, което иска да каже. Надявам се така и да остане. Е, кратко и ясно, това е текстът е, много по-добре, отколкото през миналите години. Благодаря ви. Е, много добре работихте всички. So we come to item number four, any other business? Стигнахме до точка четвърта, точка разни. Господин Босинаро. I think we should, shall welcome today... Господин председател, мисля, че трябва да приветстваме днес историческият исторически момент е Прескос е роден. 23 държави членки се подписаха готовността си да работят заедно за Преско. Това е исторически момент. Благодаря. Благодаря за препоръките. Наистина, това е изключително важен ден, исторически за сътрудничеството в отбраната и сигурността. Точка номер 5. Следващото заседание ще бъде на 20 ноември 3 часа след обед, след това на 21 9 часа сутринта. Край на заседанието.